Uh, Скъпи колеги, дами и господа, нека да кажа с няколко думи, че ще подпишеме финансовия надзорен пакет. Това ще стане след няколко минути. Този пакет ще бъде в основата на финансовите надзорни дейности, които бяха одобрени по силата на обикновената процедура. Ще, при, ще подпишеме документа за съвет за системен риск, който ще спомогне за плавното функциониране на вътрешния пазар. Създаваме и три надзорни органа за защита на интересите на потребителите, които ще упражняват надзор над банките, пенсионните схеми, ценните книжа и пруденциалните пазари и също така подписваме и документа за новата директива, която обединява 11 директиви и която ще управлява надзорната дейност по силата на Лисабонския договор. Положихме огромни усилия. Установи се добро и задълбочено сътрудничество между институциите, което доведе до ефективна, ефективна работа. С испанската и белгийското председателство бяха много активни. Благодаря за сътрудничеството. Комисията беше много активна. Благодаря и за сътрудничеството. И бих искал да благодаря и на колегите, които са зад гърба ми. Господин комисар, наистина благодаря за е, активността на комисията по време на подготовката и дискусията. Аз сега искам да, да спомена и колегите, които са застанали зад мене, но разбира се, това, с това работата не е приключила. В момента обсъждаме пакета за валутния обмен и се надяваме, че ще приключим тази работа колкото се може по-скоро. Днес ще подпишеме значи, един пакет, който ще влезе в сила от 1 януари 2011 година. Тоест след е, кратко време. Е, така че това, това ще е много, това е много важно, от основно значение за нас, за гражданите, за банките, за потребителите. В крайна сметка ние работиме за нашите съграждани. Много ви моля, лате да подпишем документ.